Dear colleagues, we can... Uh, Уважаеми колеги, нека продължим с съвместното заседание с Комисията по външни работи. Искам да ви приветствам на нашето съвместно заседание. Днеска ще обсъдим факта, че имаме 369 изменения към съвместния доклад за политиката за етическия регион. Както знаете, комисията се съсредоточава върху климатичните промени, устойчивото развитие и сътрудничеството в международната област по отношение на арктическият регион. Докладът говори за използването на арктическите ресурси. Приветствам сътрудничеството между нашите две комисии. Както разбирам, имаме вече компромиси по този въпрос. Този въпрос за Арктическия регион е много-много важен. Давам сега думата на председателя на Комисията по външни работи, господин Брок, за кратко въведение. Благодаря. Аз съм съгласен с това, което казахте току-що като въведение. Смятам наистина, че това досие <clears throat> е много важно за екологията, това е много важен стратегически въпрос и той ще става все по-важен. Що се отнася до корабоплаването, що се отнася до политиката и до търговията в международен план, това са все много-много важни въпроси, защото те опират до въпросите за суровините. Така че хубаво е да провеждаме това заседание съвместно, за да осветлим въпроса от двете страни за да може да знаем какви са нашите стратегически интереси, какви са нашите желания в политическата, търговската и екологичната образ, област. Има напрежения. Знаем, че нашите партньори знаят, че за нас тези въпроси са от централно значение и че ние имаме голям, голям интерес към Арктическия регион. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. А сега даваме думата на докладчиците. Господин Пает има думата първи. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. За съжаление, моят, докл... моят е, съдокладчик госпожа Петакайна не е тук. Е, днес, но искам да й благодаря и да благодаря на останалите колеги за доброто сътрудничество, за подкрепата. Искам да благодаря и на, при, за приноса на докладчиците в Сянка. Те се държаха много конструктивно при обсъждането на компромисите. Имаме 369 изменения, на базата на които постигнахме 21 компромиса тъй като това е съвместен доклад между АФЕТ и ЕНВИ, той се занимава с климатичните промени, с конкуренцията по отношение на арктическия регион и сигурността в региона. Това, което е важно за доклада е да отговорим на, на изявлението на комисията за арктическия регион. Освен това, искахме да включим и неща, които не бяха включени в съобщението на комисията, а именно неща свързани с външната политика и политиката за сигурност. Арктическият регион е област на конструктивно международно сътрудничество и е хубаво този регион да остане така. Искаме да продължим в тази насока. Трябва арктическият регион да е регион с ниско международно напрежение, да няма милитаризация, там да се съблюдава международното право. Това за арктическия регион е много важно. Сътрудничеството с Русия в този регион трябва да продължи, за да може наистина регионът, в региона да няма напрежение. Всички държави членки на Европейския съюз и арктически е, държави имат своите стратегии, които включват аспекта на сигурност. Назряло е времето Европейския съюз също да изработи по-последователна стратегия и да я включи в своята външна политика. Една стратегия, един план за действие за Арктика. Като се вземат предвид всички аспекти, включително е и аспекта за сигурност, включително е, развитието на енергетиката и економиката. Естествено, един от, от важните елементи в доклада е да изразим практически и прагматични и политична подкрепа към местното население в региона. Още веднъж искам да благодаря на всички вас за доброто сътрудничество и се надявам, че Европейският парламент ще приеме, ще одобри този доклад. Надявам се това да се случи след два месеца. Благодаря, казва председателят. А сега господин Фавия от името на госпожа Петекайнен. Благодаря, казва господин Фария. Уважаеми колеги, Госпожа Сирпа Петикайнен ме помоли, която е докладчик от ЕНП, да я заместя днес и да представя нейното становище. Уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на всички колеги, които работиха по проекто доклада за политиката на Европейския съюз за Арктика. Имахме добро сътрудничество с докладчиците в Сянка от двете комисии и аз много им благодаря. Екологичните предизвикателства в Арктика трябва да бъдат включени в екологичната политика на Европейския съюз. Там промените се случват много бързо. Искам да отбележа, че има много изменения от колеги, които укрепват екологичните изисквания за Арктическия регион. Това е много уязвим регион и той трябва да бъде защитен в международни споразумения. Това е изключително важно. Тук Европейския съюз трябва да продължи активната си роля на международно равнище, например работата си в АЕМО. и когато става дума за разливане на тежко корабно гориво в Арктическия регион. политиката за Арктика трябва да е последователна. За тази цел Европейският съюз трябва да въведе оценка на екологичното въздействие на различни проекти, които ще се провеждат в арктическия регион. Трябва освен това да бъдат взети предвид и правата на местното население. трябва да работим с местното население. Важно е, е мнението на местното население да бъде взето предвид при всички решения, свързани с фактическия регион. Има много колеги, които се застъпват за опазване на правата на, на местното население. Ние сме взели предвид тези предложения за и сме ги включили в компромисите. Благодаря, а сега господин Калер има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на съдокладчиците. Работата ни беше наистина много конструктивна. Постигнахме добри компромиси. По отношение на външната политика, от тази гледна точка искам да кажа. Важно е да знаем. Не би трябвало да претоварваме текста. Хубаво е да изградим една обща, едно общо становище. Заглавията на, заглавието на доклада е интегрирана европейска политика за арктическия регион. Ние ще обсъдим доклада по-късно в АФЕД и когато става дума за интегриран подход – ние не би трябвало <clears throat> да накланяме везните към приоритетите на дадена комисия, защото в такъв случай Комисията по транспорт, Комисията по енергетика, по риболов могат да решат да налагат своите интереси. Затова е хубаво да имаме един балансиран подход. В противен случай ще получим ситуация, в която ще претоварим текста. Затова би било хубаво да има отделни становища от, от различните комисии по Арктика. В АФЕД, например, включихме всички аспекти по равноправен начин и просто за протокола искам да кажа, че е, този проблем съществува, а именно е, отделните комисии да претоварят текста със своите приоритети. Създава се впечатлението, че този регион е Европейски съюз, но това не е европейска територия. Ние сме ние имаме държави членки, които са членове на Арктическия съвет и това е хубаво. Е, имаме три такива държави. Ние трябва да ги поощрим. Те да налагат аспектите, които, а, за които заставаме ние тук и трябва да предложим на арктическите държави нашата нашето, нашата експертиза, нашето добро сътрудничество, но трябва е, в същото време да ограничим нашата роля, тъй като ние буквално погледнато не сме, нямаме територия като Европейски съюз в Арктика. Ние заставаме за мирно сътрудничество в региона и искаме ресурсите от Арктика да бъдат използвани по устойчив начин. Както казах и по-рано, ние се надяваме, че може да запазим този регион като мирен регион, където конфликти с страни като Русия, например, не се развиват в региона. Друг пример е отношението на Норвегия към Баренцово море и границите там. Управлението, съвместното управление между Норвегия и Русия на риболовните запаси в региона. Това е пример, който може да бъде следван. Това е добър пример, особено когато става дума за страни като Русия. С такива страни трябва да поддържаме добрите си отношения във всички политически области. Съобщението на комисията не говори много на, за арктическата политика. Има много допълнителни нови инициативи и аспекти. За това съветът и парламента трябва да помислят за създаване на една група за арктическо сътрудничество една по-силна роля на, арктически, на, на Европейския съюз в Арктическия съвет може да бъде плодотворна. Геополитически мотивирано е, е мотивирана е резервата на Русия към статуса на Европейския съюз като наблюдател в Арктическия съвет. Ние може обаче да предложи много като знания в тази си роля. Има нужда от опазване на ресурсите в Арктика. Въпросите за сигурността са важни. Също така трябва да има допълнителни процедури за избягване на конфликти, свързани с използването на ресурсите. По отношение на компромис 2 е, за параграф 2 искам да помоля текста в скобите да не бъде пренесен в крайната версия. Експлуатацията на арктическите ресурси смятам, че тук, по отношение на използването на ресурсите, не би трябвало да се говори за ограничаване на човешката дейност само до научни дейности. Според мен, е, параграф 6 отива прекалено далеч. Тук става дума за, за задължението за предварителна оценка на въздействието на проекти върху Арктическия регион. Компромис 6 за параграфи 13 и 14 са много важни за мен. Според мен, като член на АФЕТ, този, тези, това компромисно изменение трябва да бъде отразено в крайния текст. А сега, благодаря, казва председателят, сега думата има Лиза Яконсари. Благодаря. Аз искам да благодаря на докладчика и на госпожа Петекайнен особено за доброто сътрудничество. За мен беше важно да оценим по достоинство работата на етическия съвет. Е, тази работа трябва да бъде отразена в е, доклада. Аз подкрепям това, което казаха преждеговорившите колеги. Европейският съюз често бива обвиняван, че се държи арогантно и гледа на другите страни като е, големия брат, особено на страни, които не са негови членове. Обединените е, САЩ, е, Норвегия, Исландия, Русия, е, тук се имат предвид. И за това е, искам да кажа, че не би трябвало да диктуваме какво да се прави в арктическия регион. Е, ние трябва да работим в дух на сътрудничество. Това е най-важното. На следващо място Ние добавихме към този доклад нордическото измерение, нордическото сътрудничество. Нордическото измерение не е много познато в Европа, но то е много прагматична инициатива, е ориентирана към резултатите. Става дума за трансгранично сътрудничество между Европейския съюз, Норвегия, Русия, Исландия, Канада и Штатите. Канадите и Штатите са наблюдатели в, в Северни съвет. За това е важно да се подчертаят тези факти. Има много неща, които бяха казани за Русия. По принцип сътрудничеството е добро, особено във време на увеличаващо се напреж... напрежение между националните държави. Трябва да защитим сътрудничеството между Европейския съюз и Русия в области, където то се развива добре. В този смисъл Арктическата стратегия може да е много плодотворна. Тя е пример за добро сътрудничество между Русия и, Штати, и извинявайте, Европейския съюз. Докладът подчертава, включването на местното население при вземане на решенията за арктическия регион. И имам предвид тук особено решенията взети в парламентите на, на тези общности. Това е първото, впечат, първото поколение на местното население, чието, чието глас се чува при формулиране на етическата политика. Важно е допълнение на на средствата, които се отделят от Европейския съюз за Арктическия регион, важно е комисията да оцени програмите за Арктическия регион в един по-широк международен контекст. Тук става дума за инфраструктурни проекти, които ще са важни за за региона, а също така и защитата на околната среда. Нека помним, че не е вина на актич, актичното население, че този регион става екологично уязвим. Ние не бива да ги наказваме, да наказваме тези хора. Трябва да вземем предвид, че състоянието на околната среда и климатичните промени – заедно с економическия напредък с, с, ни дават инструментите, които могат да осигурят благодействието на региона. Важно е за това да укрепим сътрудничеството и работа с, с, с Северния съвет и работата му. Съгласна съм с Валери, че не би трябвало да караме никого да провежда, в, никого в ектическия съвет, в Северния съвет да провежда предварителна екологична оценка. Ние трябва по-скоро да си сътрудничим с колегите от Северния съвет нека освен това да заложим и на идеята за корпоративната социална отговорност в Арктическия регион. Имам предвид тук компаниите, които се насочват да правят бизнес в Арктическия регион. В същото време трябва да се концентрираме и върху инфраструктурните проекти. Те са отразени в доклада. И тук се има предвид традиционната инфраструктура, както и както и цифровата инфраструктура. Това са все неща, които трябва да подкрепим, области, в които все още има нужда от напредък корпоративна социална отговорност за предприятията в региона. Това а, бе и една от препоръките миналата година на парламента. Мисля, че ние може и трябва да подкрепим работата на депутатите в държавите членки, която работа е насочена към региона. Благодаря ви. Само да добавя, има още няколко компромиса, по които сме се споразумели, но работата по тях още предстои. Много ви благодаря. Господин Дорман. Благодаря. Ще говоря датски. Øh, благодаря на докладчиците, на съдокладчиците и на докладчиците в Сянка. наистина, арктическите държави и местните е, правителства отговарят за е, политиката в арктическия регион. Най-важни аспекти са екологичния аспект и економическия аспект. Економическия принос е важен, защото той се влива в рамкова програма 6-7 за научни изследвания. 300 е, милиона евро бяха отделени за тези е, програми. 200 допълнителни милиона бяха отделени през, е, до, до, са отделени до 2020 години. Искаме да се съсредоточим и върху сътрудничеството си с Русия. Русия увеличава военното си присъствие в региона, но въпреки това е важно да запазим едно добро отношение към Русия. Ако арктическите страни и Европейския съюз искат да се справи с екологичните проблеми в Арктика и да спази конвенциите, международните конвенции, то трябва да се заложи на едно мирно сътрудничество с Русия в арктическия регион. Трябва освен това да се вземе предвид и нордическото сътрудничество, да се в, в рамките на което се осъществява диалога с Русия. Европейския съюз има статус на наблюдател в фактическия съвет и в този смисъл е хубаво да има едно здравословно отношение към Русия. От датска перспектива може да, мога да кажа, че сътрудничеството с Русия е много важно за Арктическия регион. За това в този смисъл ние е, имаме и много тясно сътрудничество с парламента в Гренландия. По отношение на Русия ме интересува становището на комисията, по какъв начин вижда комисията сътрудничеството с Русия в фактическия регион. Освен това, е, трябва да се помисли за лука... местните продукти, които се произвеждат от местното население в фактическия регион. Благодаря. Благодаря, госпожо Дали. Благодаря ви. Аз замествам Кристел Шелдемозе. От нейно име първо искам да кажа благодаря на съдокладчиците и на всички за тяхното съдействие. Ние, социалистите и демократите, се радваме, че има съгласие по множество от компромисите, Нямам съмнение, че ще стигнем до компромиси по нерешените до сега въпроси. От името на социалистите и демократите в НВ мога да кажа, че има баланс между доброто ниво на екологична защита от една страна и от друга страна уважение към хората и правителствата в Арктика. Ние трябва да настояваме за устойчиво екологично развитие на този регион, но разбира се, то трябва да се развива в съответствие с желанията на хората, които живеят там. Важно е да се отчетат желанията именно на местните хора да се види какви възможности има за тяхното економическо развитие. За разлика от Антарктика, Арктика е населена и по-голяма част от територията подлежи на национална юрисдикция. Това означава, че правителствата и гражданите трябва да вземат своите решения за иници... инициативите в региона. Например, при екологичната оценка е добре да се разчита на Арктическия съвет, но не може, според нас, да настояваме препоръките да бъдат задължителни. Колегата Кристел иска да благодари на всички, които помогнаха. Благодари за съдействието и по бъдещите въпроси, които трябва да се решат. Благодаря госпожа Ятемаки. Маки. First, some words concerning... Благодаря. Първо няколко думи по географското положение и сътрудничеството. В арктическия регион за щастие няма кой знае какво напрежение. Може би това е единствения регион в съседство – където сътрудничеството продължава. Всички го отчитат на заседанията на Арктическия съвет, а и на други заседания между държавите членки. Всички твърдят, че сътрудничеството е отлично. Според мен, целта ни трябва да бъде и в бъдеще – Европейският съюз и нашите партньори да продължат да работят добре с региона. Особено сега, като знаем колко много конфликти има по света. Това е едно отлично сътрудничество и трябва наистина да направим всичко по силите си то да продължи. Нека кажа и няколко думи за екологичните въпроси и оценката на въздействието върху околната среда. Според мен това е много важна част от доклада. Моята група подкрепя точка 6. Обедени сме, че ще намерим компромисна формулировка, която да се подкрепи от мнозинството в комисията. Това, както казах, е наистина един от съществените въпроси. Бих искала обаче да изразя своите резерви по точка 7, където се твърди, че успешното изпълнение на препоръките от ОВОС би трябвало да бъде изискване да се следи в арктическия регион и в Европейския съюз. Аз си задавам въпроса дали тук се прилага принципа на вътрешния пазар и дали можем да го приложим. Ако приемем това, съм сигурна, че големите дружества извън региона ще дойдат да продават продуктите си. И хората с много малки дружества на място, които нямат ресурс да извършват такива оценки на въздействието върху околната среда, ще бъдат изтласкани. Това не бива да се допуска. Но така или иначе искам да благодаря на докладчиците и на хората работили с нас. Мисля, че ще стигнем до добър резултат. Благодаря ви, господин Карти.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 изкажа по този текст. На първо място искам да поздравя за докладчиците за това, че са подготвили един сложен документ, но в същото време не е много технически, а темата е сложна. Тук са включени проблеми, свързани с околната среда, както и политически проблеми. изключително важни са тези теми засегнати тук и е важно да се постигне баланс. От гледна точка на отделните държави членки, пък и от гледна точка на целия Европейски съюз, смятам, че този доклад е изключително важен, най-вече за научно-изследователските центрове. Трябва да продължат да работят институтите, техните действия да бъдат по-добре координирани. Затова е необходимо да се завишат средствата, които идват от Европа за тези институти. Втората част от доклада се говори за това колко е важен геополитически този регион. Каквото и да се случи в Арктика, то оказва своето въздействие върху другите части на света. Един е, отрицателен сигнал е не от доброто внимание, което се обръща на дестабилизиращия фактор Русия. Военна инфраструктура развива тази страна в този регион и все повече войски трупа там. След това се говори за варшавския формат. Има се предвид диалога между отделните страни и Арктическия съвет. Нашата политическа група би искала това да бъде записано ясно, за да е ясен и процес. Now, благодаря. И сега госпожа Лозинг. Много ви благодаря. Аз бих искала да се обърна към докладчиците да благодаря за чудесното сътрудничество. Моята група и самата аз смятам, че докладът като цяло е добър. Работихме в отлично сътрудничество с Комисията по околна среда и това е добре. Има още един положителен момент. Знаем, че съществуват групи на местно ниво, които работят с неправителствените организации, както и с изследователите. Те също могат да работят в сътрудничество с нас, нещо, което се случва и има отлични резултати. Екологията е нещо много крехко, като се имат предвид измененията на климата. За това и трябва да се мисли, включително и за външните политики спрямо региона. Докладът е, заема правилната позиция в това отношение – Необходимо е да се стигне до споразумение за арктическия регион и той да се пази като общо наследство, да се използва единствено за мирни цели. Гуе и зелените са на мнение, че най-добрият начин да се опази арктическия регион е да се разработи рамкова програма за научни изследвания. Така не би трябвало да има спорове или е, ограничения заради държавните граници. Не бива и да се допуска милитаризиране на зоната. Нашият дебат е важен. В това отношение наистина Арктическия регион не може да бъде сцена на каквито и да било конфликти. Възможното милитаризиране на Арктическия регион понякога се подценява за жалост. Именно за това е важно да обърнем внимание на това, че Арктика все повече се милитаризира заради Русия. Трябва да се разговаря и с Дания, Норвегия. Имаме инициативата Арктически канал. 2015 година се проведе демонстрация на сила. Присъстваха канадски военни, но това по никакъв начин не допринесе за сътрудничеството в региона. Нека да внимаваме. Благодаря ви, госпожа Месне. Äh, да, благодаря. Искам и аз да благодаря на колегите, които работиха по доклада. Искам да допълня нещо. Господин Галър каза, че почти всички комисии могат да работят по този доклад. Наистина това е така. Това е интердисциплинарна тема. Затова искам да добавя нещо, което не бе казано днес. А именно, че този доклад може да допренесе и до, за интегрираната стратегия за водните, за морските региони. Всички заинтересовани страна би трябвало, заинтересовани страни би трябвало да седнат на една маса и да помислят за екологичните аспекти, за економическите аспекти, за аспектите за сигурността и за аспектите на а, местното население. В тези, тази стратегия малко в стратегията за управляване на моретата и океаните малко се говори именно за тези аспекти. Имам чувството, че все повече морските региони започват да играят все по-голяма роля за Европейския съюз. Хубаво е, че хубаво е в бъдеще да имаме една специална комисия за морската политика. Казвам това, защото много често е, защото много, често, много често чувам такива мнения, особено от комисар Веле. Е, тези аспекти би трябвало, които споменах, би трябвало да бъдат заложени в една такава обща стратегия. Накрая, е, Арктическия регион е важен за нас от економическа гледна точка, от гледна точка на защитата, но също така не, нека не забравяме, това е важна екологична област, която трябва да бъде запазена и развивана. Благодаря. Госпожа Валего. Благодаря ви. Първо бих искала да благодаря на докладчика. Много добре работихме заедно и с двамата докладчици в сянка. Работата протече в отличен дух. Дух на сътрудничество и между докладчиците в сянка. Господин Галер говори за Европейския съюз, но Евросъюзът няма решаваща роля в тази част на света и това наистина е аргумент. Той обаче е аргумент, който се прилага не само спрямо Арктика и целия свят. Всъщност, сега сме изправени пред най-голямото предизвикателство пред нашата сигурност и то е измененията на климата. Не предприемем ли стъпки, не работим ли по последствията от тези изменения, застрашаваме бъдещето на милиони, в Бангладеш, в страни като Кирибати, страни разположени ниско, малките острови, например тези в Мъртво море. Целият свят всъщност е заплашен. Затова, ако Европейския съюз няма визия за бъдещето, това би било опасно. Е, в арктическия регион има държави, ние трябва да мислим за стратегия. Колкото повече се топят ледниковите шапки, обаче толкова по-добри възможности за достъп до природните ресурси, които преди бяха недостъпни. Това е тъжната истина и колкото повече се извличат такива ресурси, толкова по-голям ще е проблемът с климата в бъдеще. Погледнете последните данни. Ние не разполагахме с тях в началото на писането на доклада, но виждаме, че по средата на зимата в Арктика температурата е с 20 градуса по-висока от обичайната. Това е ужасяващо. Необходимо е също така да се прави разлика между арктически води и арктически регион. Тези от нас, които идват от този регион, може би не са го обяснили до сега много добре. Голяма част от Северна Швеция също се включва в арктическия регион. Затова, когато говорим за опазване на арктическия регион, от семантична гледна точка ние говорим и за част от Швеция, където се води съвсем нормален живот. Това не е само живота на кореното население. Влаковете се движат, всичко работи нормално. Затова бих казала, че има и доста голям дял от Арктика, където животът е организиран добре. Но като говорим за опазване, е важно да се говори за арктическите води. Именно там е важното пенето на ледниците. Много е важно да се наложи мораториум върху извличането на нефт и други ресурси. Според мен най-важното при стратегията е тя да се обвърже с измененията на климата и последиците от извличането на нефт. Това би било важно за целия свят. Мнозина говориха по шеста точка за овоз. Според мен, обаче, това наистина е важен елемент, ако не е най-важният в доклада – оценката трябва да стане задължителна. Защото по този начин ние насърчаваме държавите членки, които членуват и в Арктическия съвет, да го направят. А за седма точка разбирам аргументите на колегата. Наистина не целият арктически регион е еднакво уязвим – но в южната част на региона имаме разлика, така че там сигурно амбицията няма да е толкова голяма, колкото в северната част. Трябва да кажа, че ние вече извършваме ОВОз за всички проекти в тази част на региона. Задължени сме да го правим. Такива са правилата в Европейския съюз. И тук няма нищо ново. Но точка 6 наистина е много важна. А овоз би трябвало да бъде задължителен. На мен ми се иска да се стигне и по-далеч, но едва ли ще има подкрепа. Благодаря на докладчиците. Трябва да се справим с съществуващите кризи. Благодаря. Не виждам да има други членове, които да искат да се изкажат, за това се обръщам към комисията и СВД господин Пиер от ГД Морски въпроси. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Много ми е въз... приятно да обсъдим заедно съвместното съобщение на Комисията и СВД по интегрираната политика за Арктика – трябва да кажа, че Арктика наистина е обединяваща, защото виждате, работим добре в комисията, работим в сътрудничество с СВД, в парламента виждаме сътрудничество между различните комисии, така че вашите коментари бяха съвсем уместни. Много благодарим за проекта доклада доклад, който се подкрепя и от становищата в други комисии. Те обръщат внимание на риболова, на природната среда в арктическия регион. За това благодарим на почитаемите членове на парламента в различните комисии. Ние се опираме на вече натрупания опит за справяне с предизвикателствата, а и възможностите на Арктическия регион, да използваме своето присъствие в региона. Необходима е наистина една такава рамка, защото има тясна връзка между този регион и Европейския съюз. В това отношение ще отговоря на госпожа Як Матисари. Наистина е важно да има добро сътрудничество по тази северна ос. Арктическия регион се затопля два пъти по-бързо от останалата част на света, което допринася за измененията на климата, изменения в флората, фауната, рибната среда. Има и глобално въздействие върху климатичните модели. Освен това се повишават морските нива. Отделя се и повече въглерод заради топенето на вечния лед. Именно тук научните изследвания са от решаващо значение. Но предизвикателствата на този регион са твърде големи, за да се разглеждат от отделна страна. Сътрудничеството е много важно. Трябва да се разберат процесите и тяхното въздействие. Именно за това научните изследвания, сътрудничеството в тях са много важни. Това е отразено в нашето съвместно съобщение. Благодарим и за подкрепата тук. Ние искаме устойчиво развитие за хората в Арктика, защото там живеят 4 милиона – Европейския съюз подкрепя инвестициите, устойчивото развитие, екологичния растеж в региона. Там има голям потенциал за интелигентен растеж и иновации. Европейския съюз може да помогне на хората в региона да използват разумно своя потенциал. Съгласен съм с казаното че инициативите трябва да имат за цел разгръщане на пълния потенциал, а не само трупане на национален резерв. Проекто доклада правилно отбелязва, че устойчивото развитие е възможно единствено, ако има съобразяване с потенциалното въздействие на проектите върху околната среда в региона. Тя е много крехка. Вече съществуват различни инструменти на европейско ниво, на международно ниво. Чрез тях може да се направи екологичната оценка. Инструментите са приложими и спрямо Арктика. Ако те се използват достатъчно пълноценно, ще имаме необходимите средства за развитие на региона по един устойчив екологичен начин. Така или иначе, вече постигнахме успех в изпълнението на залегналото в съвместното съобщение. Постигнатият напредък допринесе за създаването на форум за Арктика, обединяването на представители на местната, национална и регионална власт – така че да се набележат ключовите продукти в съответните региони за бъдещите години. Този форум вече заседава три пъти. Предстои следващото му заседание в края на януари в Ромзо. Озаглавено е граници на Арктика. Там ще е представена и комисията. След това форумът ще заседава през юни в рамките на среща на върха в Финландия. Там ще присъства и върховният представител Могерини, както и комисарят по морско дело. Ние ще продължим да работим с Арктика, с кореното население, организираме диалог с тях. Ще го направим и в контекста на срещата на върха през юни и няколко думи по управлението на океана и риболова. Съвместното съобщение отговаря и на съобщението за управлението на океаните от ноември мината година. Предизвикателствата пред океаните вече не признават национални граници, това беше казано и в предходните изказвания, нещо с което сме съгласни. Имаме три приоритетни области за действие. Първо, подобряване на рамката за океанско управление запълване на празнините, по-добро сътрудничество между местни и регионални организации. На второ място – намаляване на човешкото въздействие върху океаните, устойчива синя економика. На трето място научни изследвания и натрупване на данни. Както казах, трябва да попълним празнините. В това отношение подкрепям казаното от господин Галер. Ние договаряме споразумение за край на нерегулирания риболов в Арктика. Вече сме на последни етапи и ако това споразумение стане задължително, ще имаме важна рамка. Участваме в това договаряне, както изобщо участваме в преговорите за всички океани. Имаме и конвенцията за морето, Ясно е, че международното управление на океаните трябва да се заздрави. До голяма степен стратегията за Арктика зависи от своето изпълнение, На комисията е готова да работи. Не знам дали колегата от СВД иска нещо да добави. Благодаря ви. Благодаря и за подкрепата. Yes, благодаря и аз благодаря на двете комисии за конструктивния дебат. Благодаря за подкрепата за общото изявление. Знаем, че в тази сфера има проблеми свързани с сигурността. И това е записано и в глобалната ни стратегия на Съюза за външната политика – Искаме Арктика да си остане район без напрежение, което означава да подбираме темите, които дискутираме с Русия. Имаме различни форуми, където говорим с Русия. Споменахте Арктическия съвет, който е един от тях. Европейския съюз е наблюдател в този съвет. Имаме и рамката за северното измерение, както и Арктическия съвет за Баренцово море. Във всички тези формати работата продължава. Има ограничения, свързани с мерките, които бяха предприяти срещу Русия от ограничителен характер. На регионално ниво също се работи. Имаме трансгранично сътрудничество, което е активно и допринася за международното сътрудничество в Арктика. Отново ви благодаря за този обмен на становища. Now... Благодаря на комисията. И сега накрая заключителни думи на докладчицата. For... На докладчика, извинете. Благодаря ви за това, че обменихме идеи по доклада. Свети червено. Функционира. Отново благодаря за коментарите. Very... Ефективно и ефикасно е сътрудничеството последните месеци. През последните е, няколко дни работихме по компромиси, надявам работата да продължи по тях, да ги приключим, да има голяма подкрепа. И се надявам да има гласуване в комисиите, а след това и в пленарната зала. Благодаря на екипа, на съдокладчика, благодаря на докладчиците в Сянка, на техните екипи, на представителите на комисията, както и на всички останали, които допринесаха към този доклад. Благодаря, господин Фария. Благодаря. От името на Сирпа Пети Кайнен, която не присъства, искам да благодаря на всички, които участваха в изграждането на тази тема. Надявам се работата да не приключи до тук. И да разчитам на ЕНП, на другите колеги за по-нататъчна работа. We can, uh... Ah. Да ви припомня графика. Ще гласуваме през януари, 23 януари, през февруари, най-вероятно на 2 ще гласуваме в пленарната зала. Нямаме точка разни. И така закривам заседанието. Само да ви припомня, че следващото заседание на комисията ЕНВИ е на 23 януари след обяд 24 сутринта и след Благодаря и добър апетит!